Вие навредно си спомняте двете предложения, които Европейската комисия през март 2009 година подаде на вашето внимание. Ставаше дума за едно искане от програмата от Хага, но и предложенията след а, а, влизането на шенгенското право в а, европейското, както и социалните роли, които трябва да бъдат по-добре отразени. Тези предложения по решението, което бе взето е, по първи стълб и по трети стълб, бяха предложени на вашето внимание. През октомври 2009 година Европейският парламент отхвърли тези две предложения, като поиска съвместно вземане на решение. Заместник председателя Баро е, обеща да изчакаме влизането сила на Лисабонския договор, за да анализираме до каква степен Европейският парламент може да участва в приемането на тази процедура. Това бе резултат и по време на чешкото и шведското председателство, т.е. изчакахме влезането в сила на Лисабонския договор преди да предприемем каквито да било действия. Лисабонския договор влезе в сила, предложението по трети стълб вече отпадна, а що се отнася до предложението по първи стълб в акта Омнибус, комисията споменава 74 ти член, като съответното правно основание, разбира се, след допълнителен анализ. Този допълнителен анализ проведе през 2010 година и на 16 ноември е, Европейската комисия прие ревизирано предложение, вземайки предвид е, влизането в сила на, Лисабонското, на Лисабонския договор, но в същото време вземайки предвид и становищата на държавите членки, изразени пред комисията. Основната цел на това предложение всъщност е да подобри настоящия механизъм. Последните няколко години в е, работната група за оценка на Шенген имаше няколко пъти да се направи по-ефективен и ефикасен този механизъм настоящото предложение взема предвид всички тези становища. Една друга важна цел е също така да се поддържа взаимното доверие между държавите членки, които прилагат това законодателство. Европейската комисия се опита да направи механизма по-ефективен и ефиказен посредством упростяването на програмата, нейното оптимизиране, многогодишни програми, годишни програми, оценката на риска, намаляването на броя на експертите, които да бъдат, разбира се, добре подготвени. Европейската комисия също така дава стандарти за ясно структуриране на докладите, ясни доклади и съответните срокове а, за изпълнение на препоръките. И нещо много важно за вас е всъщност да има необходимата прозрачност а, към Европейския парламент. Сега бих искала да навляза малко във въпроса, свързан с правното основание. Вече споменах, че предложението от 2009 година се основаваше на член 66 от договора и 74 трябваше да последва като правно основание. Обаче много внимателно разгледахме нещата и решихме, че член 74 дава прекалено ограничена възможност. В него се говори за сътрудничество между Европейската комисия и държавите членки, но това предложение включва и агенциите което отива и надхвърля неговия смисъл. Свързано е и с правилното прилагане на това право и от друга страна говори и за неоповестените посещения. Те, казаха колегите, може би са отвъд разбирането ни за административно сътрудничество. 74 ти член също така предвижда единствено и само консултации с Европейския парламент така че, мислейки по отношение правното основание, стигнахме до следващите въпроси. Какво точно правим тук? Тоест, създаваме един механизъм, за да верифицираме коректното прилагане на законодателството, за да може да имаме една зона без никакви вътрешни граници и проверки а ние би трябвало също така да прилагаме и съпъсващите мерки по коректен начин, за да създадем тази зона без граници и контрол по границите. Тоест, не променяме по същество законодателството, не променяме е, съответните законодателства, свързано с границите в Шенгена, създаваме един механизъм, който да ни дава възможност да имаме една зона без вътрешни граници и граничен контрол. И затова в член 77 открихме целта. Ще цитирам. осигуряване на липса на всякакви проверки при пресичане на вътрешни граници на граждани, е, независимо от тяхната националност. Освен това е записано, че парламента и съвета е, по силата на обикновената е, законодателна процедура ще приемат мерки за отстраняването на тези проверки на граждани, независимо от тяхната националност. Какви са последствията? Последствията са, че това предложение може да бъде прието посредством процедурата за съвместно вземане на решение. Един друг въпрос беше да, не се, да се приеме евентуално член 70 от договора като правно основание. Това е нов член, който въвежда Лисабонския договор, където се говори за оценка на политиките, свързани с правосъдието и вътрешните работи. Европейската комисия обаче реши, че след влизането на това законодателство в общото, имайки предвид институциите, механизмът който е записан там, е, то е верифициране на коректното прилагане на това законодателство, не може да се основава на член, който е свързан само с или говори само за сътрудничество с Европейската комисия. Член 70 само постановява, че националните парламенти и Европейския парламент трябва да бъдат единствено и само информирани. Затова решихме, че авторите на Сабонския договор, които са дали пълноправна роля на законодател на парламента, що се отнася до правосъдието и вътрешните работи. Едва ли са имали предвид тази идея? Т.е. едва ли са искали Европейския парламент да има ограничена роля при определенето на този механизъм за оценка на правилното прилагане на шенгенското законодателство? Вследствие на това, трябва да кажа, че механизма е приложим само след като са премахнати всички проверки по границите на вътрешните граници, извинете. Тоест, е, идеята е не да ги проверяваме с цел това, а след премахването на вътрешния контрол да бъдат оценени те по границите. Освен това, една друга възможност, ако съвета иска, той може да използва същия механизъм и за оценка, имайки предвид е, премахването на проверките по ГКВП но след влизането в сила на регламента. Така че има едно презастъпване с настоящата оценка на България и Румъния и влизането им в Шенгенската зона. Кой за последствията? Обединеното кралство и Ирландия няма да бъдат оценявани по този механизъм. Освен това искам да привлека вниманието ви към това, кои са действащите лица по този нов механизъм. Новият механизъм отразява и социалните реалности, комисията и държавите членки, но държавите членки, които работят заедно с Европейската комисия. Тоест не говорим само за комисията сама по себе си. Не. Имаме предвид пълно участие на всички държави членки, имайки предвид това, че по този начин те ще поддържат взаимно доверие помежду си. Те участват по процедурата по комитология. Що се отнася до вашата роля? Освен на приемането с съвместно вземане на решение, Европейският парламент също така получава препоръки от оценката и ако има сериозни проблеми, Европейският парламент трябва да бъде информиран, подобно на съвета и не на последно място. Един годишен доклад би трябвало да бъде подаден пред Европейския парламент за функционирането на този механизъм. Сега малко по-подробно какво е приложено на този механизъм. Е, става дума за цялото шенгенско законодателство или право, но ако вече съществува механизъм, като например директивата за огнестрелните оръжия, е, не би трябвало да има задължение за оценка е, допълнително, за да няма презастъпване или дублиране. Един друг фундаментален въпрос е свързан с защитата на основните права. Това трябва да бъде верифицирано, когато се прилага това законодателство. Оценката също така може да се състои и по време на посещение на място е, и ще има и обявени, и необявени посещения или проверки, което отговаря на искания от програмата от Хага. Това създаване на многогодишни програми, т.е. всяка държава членка ще бъде оценявана поне веднъж на 5 години – Фронтекст ще направи анализа на риска, за да може да използваме техните експертни познания, когато става дума за оценка на външни граници и на базата на този анализ на риска ще се правят годишни програми. Годишните програми ще се състоят от посещения в конкретни страни, може да има и тематични посещения, както и регионални посещения. Освен това, имаме намерение да създадем един обща, обща банка експерти. Всяка държава членка ще посочи имена на експерти, които след това могат да участват в тези посещения на място. И съдържавата членка трябва да направи така, че тези експерти да имат необходимите познания. Европейската комисия ще избере екипите с експерти, заедно с експертите на държавите членки и представители от Frontex, Европол, Евроюст и ще прави посещения или проверки на място. След това, намаляване на броя на експертите. Те трябва да бъдат 8 за обявените и 6 за необявените посещения, за да имаме наистина ефикасна работа на екипите по места. Двама водещи експерти, един от държава членка и един от комисията ще ръководят екипите. Един нов елемент в регламента е свързан с възможността необявените посещения да се правят и на вътрешните граници. Те ще се състоят само от служители на Европейската комисия, защото Европейската комисия прецени, че в този конкретен случай не ни интересува вътрешната сигурност на държавата членка толкова, а държавите, извинете, а гражданите трябва да получат една гаранция, че ще се придвижват между границите, между отделните държави членки без проверки, защото имаме оплаквания все още, че на вътрешни граници се правят проверки. Така че искаме да правим и необявени а, проверки на вътрешни граници, за да се подсигурим, че не се правят проверки на граждани на вътрешните граници. Член 13, свързан с а, оценките, извинете, докладите за оценка. Тези доклади ще бъдат правени от експертите по места, когато се ходи. Ще се подава такъв доклад на съответната държава членка, която може да задава въпроси следва по него след посещението на екипа. Оценената държава членка може да направи своята оценка за доклада като такъв. Препоръките също така трябва да бъдат предавани на Европейския парламент и държавите членки трябва да подадат план за действие, който е, да дава ясен график и действията, които ще се предприемат за отстраняване на слабости. Ако е необходимо, след това могат да се направят проверки, обявени и необявени, за да се подсигурим, че всички препоръки са изпълнени от държавите членки. Ако има големи проблеми, Европейската комисия трябва да докладва пред съвета и пред Европейския парламент в максимално кратки срокове. Все още се опоменава комитологията, ако мога да кажа старата, от 99-та процедура за комитология, тя ще бъде заменена обаче с едно упоменаване е, на член 291 от договора. Член 17 и 18 са основните членове, свързани с прозрачността и по-специално подаването на препоръките от страна на Европейската комисия към Европейския парламент, както и годишните отчети по оценка и заключенията от всяка една оценка. Последните членове пък показват, че механизма се прилага само за оценка след премахването на граничния контрол, но се дава възможност да се използва и за оценка преди премахването на граничния контрол. Надявам се, това беше кратък преглед на това, което предвиждаме. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. И сега ще изслушаме докладчика. Господин Коейо, имате думата преди да дам думата на колегите. Благодаря. Господин Коейо. Muchas gracias, señor presidente. Eh, благодаря, господин председател. Първо, искам да благодаря на Европейската комисия в лицето на нейния представител на 19 октомври 2009 година парламентът изпълни моята препоръка и отхвърли инициативата на Европейската комисия, защото моделът за оценка, който тя предложи, според нас не беше разумен. И парламентът не можа да вземе съответното решение. Междувременно беше променено правното основание. Комисията сега представя един проект, който се базира на ново правно основание и по този начин се дава възможност на Европейския парламент е, за процедура по съвместно вземане на решения. Аз е, приветствам това, че беше изпълнено искането на парламента и е, също така беше изпълнено искане, е, задължението, което пое спрямо нас комисар Малстрем. Като цяло се обяснява как трябва да изглежда механизма за оценка, предложен от комисията. Тоест, е, методът е, се базира на проучвания и на посещения на място, а тези посещения на място могат да бъдат предварително обявени или не ще бъде изготвен 5 годишен план. На всеки 5 години държавите членки на Шенген ще трябва да бъдат подлагани на проверка. Също така се планира съгласуване с Frontex. Европейският съюз има агенция като Frontex и възоснова на задачите на Frontex мисля, че е подходящо тази агенция да бъде използвана в новата система за оценка. Определени неща, определени подробности, според мен, като че ли малко смущават, както преди, така и сега. Например, е, комисията държи да се прави разлика между система за оценка, която всъщност се прилага към държавите, които са членки на Шенген и е, система за оценка, която се прилага спрямо страните кандидатки. Аз критикувах това още в миналото, като посочих, че не трябва да се мери с двоен аршин. Тоест, е, изискванията трябва да се изпълняват в еднаква степен, както от кандидатите, така и от е, страните членки на Шенген. В член 20 Комисията създава възможност за съвета да прилага новия механизъм и на стр... спрямо страните кандидатки. Обаче това защо не се предвижда по принцип – Тоест, ако а, дадена институция се нуждае от а, някакво решение на съвета, то тогава парламентът трябва да бъде включен в тази а, процедура. Тоест, а, това трябва да попадне в процедурата на съвместно вземане на решения. И искам да попитам също комисията как изглеждат нещата с а, достъпа до информация на парламента посочва се, че Европейският парламент трябва да бъде информиран при евентуални пропуски и слабости по отношение на сигурността. И накрая достъп на комисията до оценките. Тук искам още веднъж да изразя моето неодобрение. Аз смятам, че парламентът трябва да получава докладите за оценка Шенген точно за България и Румъния, в инициативата на комисията се предвижда в бъдеще докладите за оценка ще ни бъдат изпращани. И защо сега съветът при е, текущата процедура за оценка на Румъния и България не отстъпва? Ние смятаме, че Фронтекс трябва да получи по-голяма роля в този механизъм, това вече го споменах но също така ние сме задължени да си помислим и върху това, доколко Фронтекс в действителност може да се използва по най-уместен начин. Вероятно тук ще става дума за, опред... за финансови средства и трябва да се зададем въпроса дали Фронтекс изобщо може да изпълни очакванията и да бъде е, включена като агенция в механизма за оценка. И накрая искам да посоча следното. В член 12 комисията предвижда проверка на а, е, принципа за а, свобода на движение. Т.е. комисията е на мнение, че трябва да се извърши проверка върху това дали съгласно член 21 се процедура и се процедира и дали ще бъде премахнат вътрешния граничен контрол. Тоест този правен инструмент дали се прилага тук или не. И за това питаме комисията защо при е, тази оценка само е, служители на комисията трябва да присъстват, а не експерти от е, държавите членки също. Тоест, Шенгенската система за оценка, според мен, трябва да съдържа възможност за участие на европейските органи но и възможност за участие на експерти от държавите членки на основата на взаимно доверие. Тоест, не може да има шенгенско пространство без взаимно доверие между държавите членки. Важно е също е, това да се вземе предвид е, при механизма, който обсъждаме. Благодаря. Коейо. Благодаря, господин Коейо. С това Преминаваме към разискването по този доклад. Членовете на комисията, които желаят да вземат думата са следните. Първо господин Босотил. Благодаря за това представение. Като докладчик по Frontex искам да получа някои допълнителни пояснения за ролята на Frontex. Ние сме в процес на преразглеждане на акта за създаване на агенцията и сега моментът е подходящ да обсъдим точно ролята на агенцията при оценката на законодателството от Шенгента. Бих искал да помоля Европейската комисия да се спре по-подробно на ролята на Фронтекс. Тази роля изглежда е ограничена до анализ на риска, на базата на който други участници биха могли да предприемат действия, като организират включително посещение на място. Дали комисията предвижда допълнителна роля на Frontex при оценката? Всъщност, дали предвижда провеждане от страна на Frontex на тези оценки? Трябва да се помисли по този въпрос, да се обмисли какъв да бъде мандата на Frontex в рамките на досието, по което работим в момента. Както каза господин Коелю, това трябва да доведе до заделянето на допълнителни ресурси за Frontex. Ако искаме агенцията да бъде по-силно ангажирана в важната задача по оценката на способността на държавите членки да защитават външните си граници в съответствие с задълженията, проистичащи от шенгенското законодателство. Бих искал да получа допълнителна информация от Европейската комисия по тези въпроси. Господин Енсио. Благодаря, господин председател. Приветствам това предложение на комисията, защото на нас със сигурност ни е необходима оценка на достиженията на правото на Шенген, която излиза извън рамките на разширяването. Благодаря на господин Коелю за тази толкова ясна презентация на неговия доклад. От е, дълго време вече сме привикнали към това и вероятно има причина да го наричаме помежду си господин Шенген. Сега имам един въпрос. Можем ли към днешен момент да кажем, че тук съществува възможност за прилагане на двоен стандарт, когато става дума за измерване на начина на прилагане на достиженията на правото от Шенген. Имам предвид държавите, които са членки на шенгенското пространство и такива, които са кандидатки. Държавите членки е, биха могли също евентуално да имат проблеми по отношение на управлението на вътрешните и външните граници. Това от една страна. От друга страна има държави кандидатки, като България и Румъния, които напълно приемат шенгенските стандарти, но въпреки това все още нямат право да се присъединят към шенгенското пространство. За това бих казал, че тук се прилагат дворни стандарти и по тази причина искам да поставя следния въпрос въпрос към комисията. Не смятате ли, че предложението за регламент се нужда предлага значително подобрение, обаче от друга страна продължава да допуска прилагането на двойни стандарти. От една страна да има оценка за държавите членки на шенгенското пространство и друга оценка за държавите кандидатки. Не трябва ли механизмът за оценка да бъде един и същ, защото в противен случай страни като Румъния и България се дискриминират. Благодаря. Благодаря. Радвам се, че Карлос от продължава да защитава своята репутация на господин Шенген. Искам да благодаря за неговата прецизност и за надежността на неговата преценка. Искам да поставя един списък от въпроси. Съгласна съм с него, но ми е трудно да разбера разграничението между оценката преди и след присъединяването. Вие казахте, че не може да се прецени точно прилагането на законодателството, ако не сте забелязали някакви слабости преди присъединяването към шенгенското пространство. На второ място, дори ако приемете, че е уместно да се прави такова разграничение, Европейският парламент, например, е партньор в оценката след присъединяването, но няма достъп документи, както е ситуацията в момента, за оценка на страните кандидатки. Ако не сме запознати с конкретните елементи, ще се намираме в същата позиция, както въпросите, които зададохме на господин а, Лайнрайт. Като евродепутати, ние трябва да работим за прилагането на отчетността. По какъв начин можем добре да си вършим работата в това отношение – ако нямаме достъп до документите за разглеждане кандидатурата на страните, които кандидатстват за членство в зоната. За мен не е ясно какъв е обхватът на оценката В меморандура на Европейската комисия се говори за защита на данните и мисля, че в представенето на служителя на комисията беше подчертано спазването на основните права. Това е записано в документа, но дали е достатъчно? Един от проблемите за мониторинг и оценка на държавите членки след присъединяването им към еврозоната е, че тази оценка е твърде тясна и техническа, а е необходимо да се оценяват държавите членки в сферата на правосъдието и вътрешните работи на базата на а, качествени а, критерии. Доколко а, стабилна е полицията, как действа държавната администрация, дали има корупция, дали има някои безпокойства, свързване, свързани с а, а, с организирана престъпност и прочее. Всичко това засяга пряко прилагането на шенгенското законодателство. Тоест не можем да се ограничим само до а, тясна техническа оценка. Разбира се, че трябва да има някакви граници оценката, но а, би трябвало да има и по-голяма яснота за критериите, отделните аспекти, които ще се вземат предвид. И на последно място, аз съм действително евродепутат а, от Обединеното кралство, но не говоря от името на правителството на Обединеното кралство. Обеденото кралство има достъп до някои аспекти от Шенгенс, например данни от полицията, които са в Шенгенската информационна система. Тоест, има очевиден интерес от страна на Обединеното кралство, както и ангажиране на Обединеното кралство в механизма за оценка. И аз не виждам по какъв начин правителството на Обединеното кралство може да бъде изчало, изцяло изключено от а, този механизъм за оценка, който се предвижда, както разбирам, в а, проекта. Разбира се, знам аргумента, че държавите, които не членуват в еврозоната, в шенгенската зона, извинете, не трябва да проявяват избирателност по отношение на това какво да се прилага и какво не. За мен представлява интерес да разбера как можете да твърдите, че Обединеното кралство има достъп до данни за, полицейски, за полицията от СИС, а няма а, интерес в участие в оценката на държавите, членуващи в а, тази зона. Благодаря. Госпожа Старока. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика ни, господин Коеля за работата му от 2009 до сега. Мисля, че беше добра идея да има такава приемственост. Ние сме по-силно ангажирани сега в този процес. Основният ни въпрос до Европейската комисия се отнася до защитата на данните и спазването на основните права и дали това ще бъде включено ясно в мандата, заложен в а, този механизъм за оценка. Разбира се, ние изцяло подкрепяме господин Коелю относно различните подходи към държавите членуващи в зоната и тези, които кандидатстват за членство. Като докладчик в сянка, аз съм искала да се запозная с документацията за Румъния и България и вече а, ми е осигурен достъп до тях и се радвам, че най-сетне това е направено за всички членове от е, комисията Либе. Госпожа Ернст. <laughs> Я, Да. Нашата политическа група също ви поднася комплименти. Мисля, че е добре да се говори за нещата такива, каквито са. И по тази причина, според мен, дискусията за България и Румъния показа, че трябва съвсем ясно да се отрази в документите, че не трябва да има разлика между новите държави членки, които сега ще се присъединяват към Шенген и тези, които вече са членове на Шенгенското пространство. А е, искам да посоча съвсем честно, че съм точно толкова ужасена, колкото много хора в България и в Румъния, които си задават въпроса какво всъщност се прилага тук, какъв е този стил, който се прилага в германските медии. Не е необходимо изобщо да се дискутира по тази тема. В събота и неделя аз прочетах, че там всичко е решено. Взето е решение от съвета тези две страни да не се включат в шенгенското пространство. Това чета в нашата преса и получавам чувството, че Европейският парламент очевидно се намира в една трудна ситуация. Сега разполагаме с документите, обаче в много късен момент цялата дискусия, която съществуваше в европейските медии, по принцип можеше да бъде проследена, но не можеше активно да се включим в нея, като членове на Европейския парламент. Беше посочено и е важно от, да се има предвид от Европейската комисия, че парламентът трябва да бъде включен и то от А до Я. Това не беше направено в този случай и по тази причина смятам, че е добре точно да посочим как да бъде включен парламента, по какъв точно начин. Вторият въпрос, който ме вълнува, е въпроса за оценката и за обявените и необявените посещения. Кой ще ги прави, какво ще се случва след това, когато има негативни е, ватове, когато се установяват проблеми. Какво ще означава това за страните? Как е, ще трябва да бъде организирана тази процедура? Ние трябва много точно да си помислим тук как да оформим нещата, защото в противен случай ще е, трябва да се простим с една от основните идеи на Шенген. Тази проблематика от посещения за оценка, обявени или не, е, за мен изобщо е твърде неясна. И последно за България и Румъния. Аз дори прочетох в е, пресата, че унгарското председателство е на мнение, че отчасти Румъния е, може да бъде включена, може би районите само около столицата, но не изцяло. Аз е, мисля, че е необходимо по този въпрос е, да чуем ясни думи и това е важно не само за нас като парламентаристи, но основно за хората в България и Румъния на пароли. Благодаря, госпожа Флотър. Госпожа Флотър поиска думата. Фрау госпожа Вържия. Господин председател, не се обиждам, че ме наричате госпожа Флотър. Ние имаме много общи черти с нея, въпреки че не сме в една и съща политическа група. Аз имам един съвсем конкретен въпрос. Искам е, да задам този въпрос, за да си изясня за себе си нещата. Става дума за е, свободното движение на ромите в е, страните, които са най-силно засегнати. Е, падат е, България и Румъния и как е, бихме могли да се справим с този проблем. За това аз искам да чуя как е, по-нататък ще се прилагат правилата, защото за мен не е съвсем ясно. Използвам възможността да задам въпроса кога ще бъде представен доклада на госпожа Рединг. Тя обеща преди известно време да го предостави. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията и най-накрая ще дам отново думата на докладчика. Благодаря ви. Относно двойните стандарти, искам да привлека вниманието ви върху факта, че не законодателството е това, което трябва да се прилага различно. Това законодателство трябва да бъде прилагано при всички случаи но а, акта на присъединяване предвижда различен механизъм. А, също и целта на оценката е по-различен. Първата част а, а, е свързана с това дали а, е премахнат граничния контрол или не и дали са приложени препоръките от страна на държавите членки. Докато втората част, след като вече са част от а, шенгенското пространство, е необходим друг механизъм, за да се гарантира, че препоръките ще бъдат изпълнени на практика. Относно за Унгария и за Румъния и България по време на унгарското председателство, това е в правомощията на съвета. За ролята на Фронтекс. Според комисията, Фронтек ще осъществява анализ на риска, на базата на който ще се извършват посещения на място по външните граници. Комисията може да покани представители на Фронтекс да участват като наблюдатели, така че те не трябва да разполагат с допълнителни ресурси за тази цел. Относно вътрешните граници. Ние предвиждаме посещение на експерти от комисията. Причината за това е, че допълнителните мерки, свързани с визите и прочие, това са все мерки, свързани с поддържане на взаимното доверие, за да може да действа добре вътрешните граници. Освен това, искаме да се осъществяват проверки, но не твърде много по вътрешните граници. Ще разчитаме на взаимното доверие. И ние искаме да обременяваме експертите от държавите членки. Оценката не е само техническа, тя е и качествена оценка – и това е посочено в член 13, алинея 2. Там се казва, че ще се направи количествена и качествена оценка на административните организационни аспекти. Така че се разглежда прилагането на законодателството както от техническа, така и от качествена гледна точка. Относно спазването на основните права, може би не е достатъчно ясно, но в 11-та точка от преамблюла се споменава този въпрос. Относно последията от избраната правна база от комисията, ние ще проведем допълнителни дискусии по този въпрос. Надявам се, че се умях да отговоря на всички конкретни въпроси, които бяха поставени. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега докладчик, господин Куейо. Uh, Благодаря. В заключение. Разбирам правните основания, обаче не разбирам как ще работи системата, ако имаме различни стандарти. Нека си говорим ясно. Ако имаме различни стандарти към настоящите държави членки и към кандидатите, това може да означава, че тези стандарти са по-високи или по-низки. Ако тези стандарти са по-низки, то тогава, може би, ще приемаме държави в Шенгенската зона и след като вече станат членове, по време на втората оценка изведнъж ще се окаже, че те не изпълняват условията и ще се наложи да предприемем мерки срещу тях, което е безумно. Ако обаче стандартите за тях са по-високи, то тогава се остава с едно усещане за несправедливост у тези страни кандидатки, защото те съвсем с основание ще си кажат по-стрикни са към нас, понеже ние не сме членове на клуба, отколкото към членовете, които вече са в Шенгенския клуб. Така че пак никакъв смисъл не виждам. Според мен не трябва да има различни стандарти, не може да има такива и този проблем трябва да се реши по един сериозен начин посредством този регламент. и е различна привилегията на парламента с достъп до документи в двата случая, което също няма никакъв смисъл и трябва да бъде решено и накрая. Председателю, не е свързано с оценката на Шенген, но няколко колеги споменаха докладите за оценка на Румъния и България. Трябва да се реши този проблем. Следващия четвъртък ще го обсъдим, четвъртък след обяд. Но искам да кажа на колегите, ние не сме получили никакви официални документи от съвета за Румъния и България. Искам пак да го повторя. Не сме получили нищо. Нито един документ. На последното заседание, всъщност приветствам в инициативата на господин Капитани, който от неформален източник е получил някакъв документ, който той предостави на всички депутати. Казах обаче на комисията, това не са официалните документи. Това са проекто документи, чернови, част от които са били променени миналия четвъртък от съвета, от комисията Шевал. И дори да бяха окончателните документи, пак не ни ги е изпратил съвета, така че ние не можем да сме сигурни, че те са официалните – може някой да е променил един параграф, една страница или някое заключение. Само документите, които ни предоставя съвета, могат да бъдат считани за официални и само по тях можем да работим. Та, господин Къпет, капитани, просто добра воля ни ги предостави. Част от тях вече са променени, защото те са били проекти за документи, не са били окончателни. Били са променени на съданието на Шевел миналия четвъртък. Така че, моля ви, не се обърквайте. Документите, които получихте, да, те са важни, за да имаме някаква представа от проблемите, но те не са официалните документи и парламента не е получил нищо. Никакви документи. Съгласна съм с докладчиците Сянка, които заявиха същото миналия четвъртък, пък и следващия четвъртък ще го обсъдим. Не може да тръгнем по бързата процедура, по която се бяхме разбрали да тръгнем, защото нямаме никакви документи. Благодаря. Благодаря, господин Коайо, каза председателя. Изслушахме представането на комисията. Изслушахме и нашия докладчик, господин Коейо, който съвсем ясно заяви колко е важно на базата на искания, които са отправени от цялата комисия Либе към съвета, да получим всички документи, които са необходими, за да можем да вземем решение, свързано с разширяването на шенгенското законодателство към България и Румъния. Искам да се обърна към съвета и председателството. Ако има представител тук, има ли и тук представител на председателството, иска ли някой да ни отговори по този много ясен въпрос, който заяви не, не. Добре, продължаваме. Чакаме. Обаче, още удовлетворителен отговор от страна на председателството и съвета, тъй като всеки път се повдига този въпрос, когато говорим за Шенген. Всеки път и днес. Така, преминаваме към следващата точка от дневния ред и тя е общо разискване. Общо разискване по шеста точка, седма точка, осма, девета, десета и единайста. Ако не бъркам всички заедно. Те са свързани с е, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 година, общ бюджет на Европейския съюз, раздел 3, Европейска комисия. Докладчик по всичките тези въпроси е господин Босотил. Доколкото виждам, те са свързани не само с проектостановищата на господин Босотил по освобождаването отговорност, свързано с бюджет 2009 на Европейската комисия, т.е. там, където ние имаме правомощия, но и петте агенции, за които отговаряме. Така че ще изслушаме докладчика, след това Европейската комисия и ще има възможност за дебат, ако някой иска да вземе думата. Господин Босотил, имате думата. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Ще се опитам максимално бързо да покрия тази тема, имайки предвид, че сме напреднали с времето. Много се радвам, че комисията, е, извинете, колегата Вероник Матио, която беше докладчик по освобождаването на отговорността в Комисията по бюджетен контрол е, на агенциите е тук днес, защото тя може би ще прояви голям интерес към казаното от мен. Колегите може би си спомнят, че вече имахме едно, един първи обмен на, на становище по шесте доклада по-рано този месец. С нас имахме представители на Европейската комисия и на пете агенции, които са обект на освобождаване от отговорност. Моите становища, които представям сега, се основават на този обмен, който протече по-рано през месеца и по-специално по въпросите, които съм задал на агенциите, на комисията и разбира се на основание на отговорите, които получих съвсем набързо всяко едно от шесте становища, които ще ви представя. Първо, комисията. Освобождаването на отговорност във връзка с нашата част от бюджета, т.е. раздел 3 от бюджета, до толкова до толкова става въпрос за разходи, свързани с компетенциите на нашата комисия. В моето становище приветствам факта, че има значителен напредък, що се отнася до прилагането а, извинете, изпълнението на задълженията, що се отнася до зоната за свобода, правосъдие и вътрешен ред, но предлагам да осъдим факта, че нивото на отхвърлени плащания е много високо 8,5%. В същото време обаче приветстваме високото ниво на изпълнение на четирите програми за управление на миграцията, но отново нивото на извършени плащания е много ниско по определени програми, тези, които са свързани с основните права и опазването на свободите. Освен това, призоваваме Европейската комисия да публикува средносрочната оценка по различните фондове и програми които се разглеждат от нашата комисия в максимално кратки срокове. Европейската комисия ни обеща да го направи до края на миналата година, обаче все още не сме ги получили, така че е задължително, господин председател, да ни бъдат изпратени, ако искаме изобщо да започнем да обсъждаме по финансовите перспективи по-нататък тази година. Това е по отношение на Европейската комисия. Преминавам а, към становището, свързано с Агенцията за основни права. Единственото, което съм отбелязал тук, е, че предлагам да разкритикуваме факта, или всъщност не факта, а начина, казва оратора, а, по който преките рамкови договори се печелят от тази агенция всъщност се разпределят от тази агенция на печелившите, както бе отбелязано и при предишните ни заседания. Що се отнася до а, следващата агенция, аз предлагам да се изяснат а, правилата, свързани с а, а, приходите в светлината на въпросите, които бяха свързани с. А, Центъра за писмени преводи и прехвърлянето на средства към Европейския мониторингов център за наркотиците и пристрастяването. Преминавам към Евроюст. Предлагам да изразим своето съжаление, че продължава да има много е, свободни места, 24%, и разкритикуваме факта, че определени договори са все още валидни, макар че бяха обявени за незаконосообразно. Искаме агенцията Евроюст да поправи тези нередности без забавяне. Що се отнася до Frontex, предлагам да отбележим, че Преходният остатък през 2009 година е много голям, макар че имаше подобрение след интензивен мониторинг на бюджета. Трябва да се отбележи също така, че сега тече преглед на Frontex и евентуалното му въздействие върху бюджетите, бюджета на тази агенция. И накрая, според мен това е най-важното становище, с което се занимава нашата комисия, е свързано с СЕПОЛ, агенцията за обучение. Предлагам да отбележим, че част от процедурите за е, обществени поръчки са нередовни. Колежа закупува услуги и стоки без да има въобще тръжна процедура. 2009 година се случва всичко това отново. Така че предлагам да заявим, че поради Ревизирания финансов регламент а, никога не е подадено това на комисията и никога не е влязло в сила и за това различни договори, подписани с определени консултанти и експерти, се считат за нередовни. А, смятам, че трябва да заявим, че при определени случаи никакви следствия не са проведени, като например в тези случаи, когато процедурите за доставка не са били следвани надлежно, а договорите са незаконни. Трябва също така да заявим, че един договор за набиране на кадри, който е проведен нецелесообразно, продължава да е валиден и призоваваме колежа да поправи тази си нередност без повече да се бави. Освен това, критикуваме случаите, в които средства от бюджета са били използвани за финансиране на лични разходи и трябва да се съгласите, господин председател, това е напълно неприемливо. И също така предлагам да заявим, че макар, че има ново правилно извинете, менеджери на колежа. Има грешки от миналото, които все още е, не са придадени в отговорност на някого и новите ръководители на колежа трябва да изпълнят е, съответните бележки на комисията за бюджета 2010 година. И накрая предлагам господин председателю по СЕПОЛ, по колежа, нашата комисия да излезе със становище към Комисията по контрол на бюджета, че имайки предвид значителния брой непоследователни действия и грешки, които се забелязват в бюджета на СЕПОЛ през 2009 година, освобождаването от отговорност за 2009 година не бива да бъде предоставено. И това бе всичко накратко по този въпрос, тези шест становища. Искам да благодаря на колегите за вниманието и по-специално на секретарията за това, че ми помогна да извърша тази работа. Госпожа Калерс явно осъдена постоянно да работи с мен, но аз разбира се много се радвам, че тя работи с мен и се радвам на работата с нея. Благодаря ви, очаквам с нетърпение коментари, бележки от комисията и от колегите. Благодаря за свършената работа. Господин Босотил, сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Желаете ли да направите изявление от името на комисията? Добър ден, казвам се Стефани Карион и идвам от е, главна дирекция правосъдие. Аз е, малко имам да добавя към направената презентация, която току-що изслушах. Що се отнася до комисията, искам само да посоча, че комисията благодари на докладчика за като цяло положителното становище, което той представя. За 2009 година можем да посочим, че има подобрение в начина на изпълнение на бюджета и въобще в финансовото поведение на нашата дирекция. Също така искаме да уверим, че това, което беше казано, ще бъде взето предвид от нас в рамките на дискусията за финансовата прогноза. Най-вече предвид необходимостта от е, разделно управление. Освен това, ние желаем да продължим да разглеждаме темата на оценката на полугодие. Що се отнася до коментара във връзка с агенциите, комисията не е в състояние да прибави нови детайли. Искаме само да посочим, че Фронтекс, Евроюст и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании по становище на Сметната палата Годишните отчети са редовни и отговарят на поставените критерии. Предвид факта, че СЕПАЛ няма да бъде освободена от отговорност за 2009 година, комисията желае да бъдат наложени мерки, които да дадат разрешение на проблема. Имаме ново управление, също така по отношение на управлението на финансовите средства са установени също крачки напред, т.е. установени напредък, така че преди да се вземе това решение, трябва да си помисли много добре. Господин Алваро. Благодаря за този доклад. Ние нямаме несъгласие ние искаме само да дадем нашата подкрепа, да благодарим на докладчика за неговата работа. Когато говорим за СЕПОЛ, ние сме на същото мнение. Има много въпроси, на които не е намерен отговор. Провеждат се дискусии в Комисията за бюджетен контрол, както и в Комисията по бюджета, чието член съм. при определенето на бюджета за 2012 ще а, работя по раздел 3. Трябва да видим какво може да се направи, за да се разрешат проблемите от 2009 година, как да се подобри бюджетната процедура и как въобще може да се подобри цялостното положение. Поздравления, Саймън! Ние сме на твоя страна по този въпрос. Председателят, благодаря, госпожа Келер. Аз също като цяло съм съгласна с а, предложеното от докладчика. Имам само някои предложения за дребни изменения, по-скоро редакционни. Съгласна съм да откажем освобождане от отговорност на СЕПОЛ Относно все по-останалите агенции, ние говорим за освобождаване от отговорност за 2009 година. И не можем там да предвиждаме неща, които са се подобрили през 2010 година. Следва да отчитаме този факт. Ако има някои подобрения от страна на агенциите и на техните отговори, но ние искаме това първо да премине през сметната палата, преди да твърдим това за факт. Добре е да се отбележи, че агенция Хикс, Y или Z е подобрила нещата или пък е на път да ги подобри, но все пак трябва да изчакаме потвърждение от Сметната палата. Ние можем да приветстваме, постиг... не можем да кажем, че приветстваме постигнатите подобрения, защото все още работим върху изпълнението на бюджета за 2009 година. Председателят. Госпожа Бантя, благодаря, господин председател. Искам първо да изкажа моите поздравления на Саймън за работата, която е свършил. Времето ни е малко и за това ще посоча съвсем накратко, че сме съгласни по всички точки, също сме съгласни и с заключенията, от които е видно какво е състоянието на СЕПОЛ. Всички колеги посочиха, че става дума за освобождаване от отговорност за 2009 година. Фактът, че СЕПОЛ има нов управител през 2010 година няма нищо общо с 2009 година. Аз абсолютно не съм съгласна с казаното от комисията. Да, новият управител е направил много е, за подобряване на ситуацията. Да, но това е през 2010 година. Но сега говорим за освобождаване от отговорност за 2009 година и за това аз съм съгласна с докладчика. Ние сме водили много дебати във връзка с тази полицейска академия. Наистина много дебати сме провели до сега за нея, а това, което се е случило през 2009 година, е било от такова естество, че не обосновава освобождаване от отговорност. Наистина там има структурен проблем, имам предвид в СЕПОЛ. Комисията не е получила ролята в управителния съвет, която и се полага и смятам, че това е проблем. Има и проблем в надзорния съвет. Говореше се и за разходи, които са финансирани с пари на дънакоплаците. През последните години непрекъснато се говореше за нарушения на директора. Той си подаде оставката мисля, че а, управителният съвет като че ли не е могъл да изпълни задачата си. А, това означава, че определени негови членове не винаги са били на нивото на задачите, които трябва да изпълняват. Смятам, че проблемът е структурен в истинския смисъл на думата, или СЕПОЛ ще стане част от Европол, това е едната възможност, или пък е, ще трябва да бъде укрепена СЕПОЛ, но не мисля, че тази агенция може да остане в този вид, въпреки усилията на настоящия директор. Аз не мисля, че това е възможно. Не е възможно да се продължи в е, това състояние, така че ние би трябвало наистина да се занимаем с този въпрос. Съветът също защото не е сериозно да се запази структура от такава големина и в такова състояние. Господин Бусотил, благодаря на колегите за изказванията ми, както и за положителната реакция. Само няколко думи по СЕПАЛ. Колегите ще се спомнят, че миналата година ние не дадохме освобождаване от отговорност на СЕПАЛ за изпълнение на бюджета за 2008. Комисията по бюджетен контрол само преди няколко дни, всъщност миналата седмица, реши да предостави освобождаване от отговорност за бюджет 2008. И така, все още предстои одобрението от пленарна а, зала на освобождаването от отговорност на СЕПО за 2008. Тук обаче сега не говорим за 2008 или 2010, а говорим за 2009, където все още имаше някои наредности. Ето защо аз считам, че трябва да се фокусираме върху тази конкретна година и затова аз нямам никакво съмнение, че не трябва да освобождаваме колежа от отговорност. Това ще ни даде възможност, господин председателю, както каза Вероник Матю, да помислим за структурата на тази агенция и дали тя не трябва да бъде интегрирана в друга агенция, например Европол. Председателят, благодаря господин Босотил. Мисля, че е ясен. Ние искаме да отправим много силен сигнал. Виждам, че комисията вдига ръка. Комисията иска да вземе още веднъж думата. Само едно техническо съобщение не се освобождава от отговорност Apple за 2008. Става дума само за финансовия отчет. Технически погледнато за 2008 година не се предвижда освобождаване от отговорност, но трябва да бъде представен финансов отчет, за да може да се поддържа в ред счетоводството. Това беше ясно. И освен това искам да посоча, че е, исканията за промяна на сроковете са е, т.е. исканията за промяна на срока са до 3 февруари 12 часа, т.е. това е днешния четвъртък. На 28 ще бъде гласуването. Okay. Преминаваме към следващата точка, а именно точка 12. Изпълнение на член 10 от протокола на ООН за огнестрелните оръжия и за установяването на мерки за разрешаване на износа за внос и за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси. Давам думата на нашия докладчик по становище госпожа Матю. Съгласно член 15, ние работим заедно с комисията Инте. Молбата обаче беше отхвърлена сега искам да дам думата на госпожа Матю. Ще дам думата след това на представители на Европейската комисия и след това ще имам възможност за дискусия. Госпожа Инфелта, може би сте обявили, че е предвидено заседание при закрити врата. След това, това въжи ли? Да, в 6 часа ще може, може би, да започнем с закритото заседание. Ако сме достатъчно експедитивни, ще успеем. Госпожо Матио, надявам се, че ще ни помогнете да бъдем кратки. Да, разбрах, господин председател. Този е, проект е, за момент отговаря на член 10 от протокола на ООН за е, производството и незаконната търговия с огнестрелни оръжия член 10 всъщност се отнася до засиления контрол върху вноса и транзита на огнестрелни оръжия и също така продажбата им на трети страни. Естествено, в тази сфера трябва да приветстваме унифицираните правила и действащите разпоредби на държавите членки показват много големи различия и за това трябва да бъдат приети единни хармонизирани текстове, които да дадат възможност за по-строг контрол върху транзита, върху износа и вноса, а също така и да дадат възможност за по-голямо сътрудничество между държавите членки. Това не трябва да става за сметка на малките и средни предприятия, които действат на този пазар. Те не трябва да бъдат натоварвани с допълнителни е, разходи и задачи, защото това в крайна сметка води до намаляване на конкурентоспособността на европейската индустрия. Ние искаме да е, предложим на малките и средни предприятия в Европа честна конкуренция с е, третите страни. Е, Комисията се опита да отчете всички тези факти, въпреки че определени дефиниции, които се предлагат, са малко остарели. Например, дефиницията за огнестрени оръжия. Там говорим за оръжия от олово, въпреки че оловото отдавна от екологична гледна точка не се допуска за производство и употреба. Защо? Защото има отравения с олово при определени животински видове. Аз искам Искам също така да посоча, че е, процедурата на износ в упростена форма се предлага в този регламент, защото аз смятам, че тази процедура ще може да включи е, всички е, случаи на временен износ и това се отнася както за митническия контрол, и намаляване на административната тежест там, така и за други е, видове е, административни процедури. Тук е, трябва да бъде взето предвид, че процедурите не трябва да се удължават излишно. Също така, според мен не е реалистично този регламент да влезе толкова късно в сила. Ние трябва да предвидим, най-вече комисията да предвиди по-къси срокове, особено, що се отнася до пускането на пазара на взривни материали. Там трябва да се предвиди по-дълъг срок от 18 месеца. Благодаря. Сега давам думата на комисията, казва председателят. Благодаря, господин председател. Комисията иска да благодари първо на Европейския парламент, че той се занима с този проект за регламент, като искаме да благодарим специално на госпожа Матио и на госпожин е, Яколино е, който поема задача от името на комисията Инта. На последното заседание на комисията Либе бяха посочени приложното поле и целите на този проект за регламент. Беше посочено от докладчика, че важна цел е ратифициране на това споразумение, което беше подписано за тази цел е много важен проекта за регламент. Аз не искам да спирам на подробностите, защото времето е кратко, но все пак искам да посоча необходимостта в рамките на това разискване да се вземе предвид, че определени изисквания от е, протокола на Европейския съюз е, се поставят и е, тук трябва да е, се действа в е, посока е, на съответствие на тези разпоредби с други вече действащи разпоредби в Европейския съюз, т.е. правни актове, които действат в Европейския съюз. Искам също да посоча следното. Комисията проявява пълна готовност да подкрепи тук законодателния орган и въпроси, които трябва да бъдат изяснени в съвета, ще бъдат изяснени след приемане на регламента. Благодаря на представителя на комисията, казва председателя. Сега даваме думата на представителя на съвета. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm én is a raportőrnek a благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за нейното представене. Мога само от името на унгарското председателство да потвърдя, че гледаме много сериозно на това досие, работим усърдно по него. Вече сме посветили две заседания по въпроса в съвета. Освен това сме предвидели някои допълнителни заседания и бихме желали а, този въпрос да бъде решен. Председателят, доколкото разбирам, докладчика в Сянка Яколино бих искал, би искал да каже няколко думи. Господин Яколино, имате думата. Благодаря. Аз съм в другата комисия, във водещата комисия. Това е комисията за международна търговия. Ние с голям интерес проследихме предложението на комисията, също така и предложението на колегата Матя. Много интересно е какво са казали по тази тема комисията и съвета. Този въпрос се отнася до търговските процедури, също така и до аспекти на сигурността. И определени аспекти, които засегна докладчика госпожа Матия, могат да бъдат взети предвид от нас. Комисията посочва, че става дума за гарантиране на конкретното прилагане на съответните текстове от този правен акт. Става дума за намиране на балансирано решение. Измененията в тази комисия могат да бъдат внасени само до 3 февруари. Водещата комисия удължава, всъщност е предвидила срок до 4 февруари и е, накрая още нещо в заключение показаното от госпожа Матия. Дали тук е, по отношение на изчисляването на сроковете ще се вземат работни дни или календарни дни, може да се помисли. Също така може да се помисли за срока за влизане в сила на регламента. Комисията е, предложи е, 4 месеца, колегата Матео 18 месеца. Това са въпроси, с които трябва да се занимаем в е, комисията Инта. Благодаря, благодаря господин Яколино, казва председателят. Госпожа Гомеш. Euh, remercier euh, notre collègue мадам Вероник Матю. Аз э, искам да благодаря за вашето изказване и за изказванията на останалите участници в разискването. Но все пак този доклад ми създава известни притеснения, защото в него изобщо не се споменава че е, ще трябва да има съответствие с е, етичния кодекс, така че е, да се спази общото становище, което беше прието по време на френското председателство 2008 година. Етичен кодекс, който да предвижда правила за износ на военни технологии и е, оръжия. Става дума тук за огнестрелни оръжия за граждански цели. В другият тек, документ ставаше дума за оръжия за военни цели. Но погледнете в какъв свят живеем. И всъщност Става дума за а, тези оръжия, а, това са леките огнестрелни оръжия за граждански цели, които се използват примерно в Африка като бойни оръжия. Тук може да се помисли и за децата войници, може да се помисли за млади членове на престъпни групировки и за това съветът и комисията трябва да вземат съответно решение в тази посока. Ние имаме в момента регламент, който не поставя много строги изисквания по отношение на износа на военни технологии. Ние не трябва да си затваряме очите, според мен, по отношение на другите видове оръжия оръжия, които могат да бъдат изнасяни за подобни цели. Тоест парламента желае етичния кодекс да се превърне в инструмент с правно обвързващо действие. В моята родна страна, Португалия, а мисля, че това е така и в други държави, членки на Европейския съюз. Често разрешителните за оръжие се издават от полицията и тогава се установява, че разрешението за износ на оръжия се издава от определени органи, защото тези оръжия се разглеждат като оръжия за граждански цели, които обаче в Африка се използват като бойни оръжия. Аз бих искала да чуя становището на комисията по този въпрос и моля също е, нашия докладчик да вземе предвид този аспект, защото е много важно тук да можем да е, изкажем едно е, е, строго становище по тези въпроси. Благодаря ви, тъй като при закрити врати очакваме много изказвания. Ще ви помоля много кратко да говорите сега, за да имаме време за това заседание при закрита врата. Благодаря ви. acest regulament е е, vreau să fac аз съм докладчик в сянка от групата на социалистите и демократите и искам да изясня следното във връзка с този регламент. Тук не става дума за военни оръжия или за военна техника изобщо. Става дума съвсем ясно за ловни оръжия, за спортни оръжия и тези въпроси трябва да бъдат изяснени по най-добрия начин, за да може да се прави това разграничение между видовете оръжия. Аз не мисля, че тези оръжия се използват като оръжия за масово унищожение. Това е моето лично мнение, но все пак исках да го изкажа публично. Важно е да се действа балансирано. От една страна ние искаме да спрем контрабандата, а от друга страна искаме да защитим нашата индустрия и в частност предприятията, които произвеждат оръжия за граждански, а не за военни цели. Не трябва да си позволяваме да унищожаваме работни места. Това наистина не е препоръчително. Европейският съюз Ако се откаже от е, това, то тогава ние ще е, трябва съвсем безкруполно да се ползваме от оръжие от други страни, защото при тях контрола, да речем, не е толкова строг. Аз искам да разговарям с моята политическа група, но и с госпожа Матия. Има доста различни мнения, но накрая смятам, че ще постигнем консенсус. Госпожа Келер, моля, бъдете кратка. Да, наистина тези оръжия се използват особено при кланетата в училищата, така че не бива да ги подценяваме. Според мен трябва да се съсредоточим върху защитата на гражданите, а не да опазваме някоя от е, отраслите на индустрията. Трябва да прилагаме десети члени изцяло, а не да търсим колко е някакви улеснения за изнасяне на тези оръжия като развлечение, защото комисията постоянно говори за такъв вид използване на оръжия. Искам да попитам нещо. Комисията, ако може писменно да ми отговорят, нямам нищо против. Какво имате предвид под други? Имате изброяване на оръжия и след това пише други. Искам да разбера какво имате предвид под други. Благодаря. Thank you. Thank you. Now, и аз ви благодаря. И накрая докладчика, госпожо Матьо, смятате ли, да, че трябва да кажете нещо? Но, па не се сега. Не? Добре. Много ремесион, много ремесион по Благодаря ви. Let me announce. И така. За днешния следобяд имахме една 13-та точка, свързана с, списъка на документите за пътуване, даващи право на притежателя да премине външните граници, върху които може да се полага виза и относно създаването на механизъм за установяването на този списък. Ставаше дума за колегата Таня Файон. Обаче, тя бе така любезна да се съгласи да се отложи за утре след гласуването тази точка. Така че можем да проведем заседанието при закрити врати, 14-та точка, свързана с предстоящите преговори относно споразуменията между ЕС и САЩ, Канада и Австралия относно системата за регистрационните извинете, данни на пътниците ПНР. Ще имаме обмен на становища и брифинг по първите такива приговори от с, колегата, всъщност гост, господин Прибе. Той ще говори от името на Европейската комисия и след това ще дам думата на колегите за въпроси. Е, трябва да благодарим, както обикновено правим, на преводачите. Ако ни се наложат допълнителни минути, ще направим всичко възможно да не закъсняваме. Наистина, ще направим всичко възможно. Нали така ще направим, колеги? Благодаря ви. Благодаря ви за това, че ще бъдете кратки. Господин Преви, имате думата.